witam państwa bardzo serdecznie cieszę się że Добре дошли, дами и господа. Много се радвам, че можем да проминем към следващата точка от дневния ред, а именно въпрос към съвета, който изисква устен отговор, а именно за смъртното наказание. Искам сега да помоля докладчика да вземе думата, нашия докладчик от Европейския парламент, а именно това е госпожа Елена Валенсиано, е, господин президент. На 10 октомври ще